Colleagues, can I bring the meeting to order again? Колеги, нека да започваме. It's my pleasure to introduce to, to you uh... За мен е удоволствие да приветствам с добре дошъл министър Синкевичиус, ако правилно произнасям името ви, министър на транспорта на Литва. Той ще ни представи програмата на литовското председателство. Добре е дошъл сред нас. Добре е дошъл в парламентарна комисия по транспорт. Очакваме с нетърпение да работим заедно през следващите 6 месеца. Заповядайте. Дякую Jums, ponia pirmininkė, и. Благодаря ви, господин председател, уважаеми депутати. За мен е удоволствие и привилегия да бъда тук сред вас и да ви представя приоритетите на литовското председателство. Ние се гордеем с постиженията на нашата държава и 23 годишната й история. Сега поемаме председателството на съвета и считаме, че е, ще се справим успешно с тази работа със сигурност ще работим ефективно. През следващите 6 месеца ще се съсредоточим върху конструктивна дискусия за институциите, заедно с държавите членки, за да може да намерим практически решения, които да ни доведат до осезаеми резултати за европейските граждани. Приветствам тази а, възможност да ви представя приоритетите на нашето председателство и да обсъдя с вас а, важни теми, които ще бъдат разгледани през следващите 6 месеца от вашата парламентарна комисия. Тази среща има за цел да постави началото на бъдещето сътрудничество между е, съвета на министрите и парламентарната комисия по транспорт и туризъм. Взаимното доверие е основният ключ към доброто сътрудничество и сега ще ви обясня защо. Европейския съюз трябва да продължи да действа въпреки економическата криза и финансовите предизвикателства. Литва ще се съсредоточи върху мерки, които ще доведат до задълбочаване на вътрешния пазар и ще осигурят финансова стабилност. Ще работим и по въпроса за валутния и паричния съюз. Бих искал да посоча също така, че с наближаването на европейските избори, които ще се проведат през май 2014 година, ние фактически наближаваме и края на законодателния цикъл. В рамките на литовското председателство ще се опитаме да приключим колкото се може повече законодателни предложения, за да може европейските граждани да потвърдят вашия демократичен мандат. Лисабонският договор дава на Европейския парламент нови правомощия и ние трябва да е, боравим с тази нова ситуация. Всички европейски институции признават тази нова действителност, но същевременно а, трябва да гарантират и а, гладкото функциониране на Европейския съюз посредством техните действия. Европейските граждани ни наблюдават и ни съдят. Те са тези, които ще оценят и резултатите. В рамките на своето председателство Литва ще търси резултати. Ние ще бъдем съдени според ефективността, с която работим. Ето защо ще работим в тясно сътрудничество с Европейския парламент. Затова аз и моите колеги, когато се подготвяхме за председателството, изготвихме приоритети, сред които е и доброто сътрудничество с вас. Обмена, който вече имахме, беше отличен и успяхме да установим контакт с а, някой от вас, с което да се подготвим и за съвместната ни работа още от самото начало. Сигурен съм, че нашето сътрудничество ще се задълбочи през следващите месеци на тази година. Бих искал също да благодаря и на нашите предшественици Ирландското председателство, господин Лео Вараткар и неговия екип бяха отлични колеги. Тяхното председателство беше овенчано с изключителни успехи и те поставиха летвата много високо за нас – Имахме някои колебания относно приоритетите, които да изведем на преден план в рамките на нашето председателство, но а, тези колебания а, бяха развенчани след срещата ми с вас, господин председател, защото вие и вашите колеги от тази комисия а, ни предоставихте опит и знание в тази област. За нас беше интересно да чуем вашите идеи и притеснения. Отново бих искал да изразя надежда, че ще продължим да работим в същата позитивна и конструктивна атмосфера. Сред постиженията на ирландското председателство на господин Лео Вараткар е и регламента с насоките за трансевропейските транспортни мрежи, както и регламента за механизма за свързване на Европа. Господин председател, Господин Вараткар, и вие извършихте огромен труд. Вие направихте така, защото тези две законодателни предложения да влязат в сила толкова бързо. Ние се стремим към отворена Европа и затова решихме да се съсредоточим върху развитието на нови технологии, развитието на инфраструктурни мрежи, които да бъдат екологосъобразни, както и към развитието на, европейска транспорт, на европейско транспортно пространство, което да бъде единно. Това ще осигури и оперативната съвместимост между транспортните мрежи, между Европейския съюз и третите държави. Ще се опитаме да изготвим общ подход по директивата за альтернативно гориво и инфраструктура в тази област, като целта ще бъде да се намали зависимостта от петрол, като се създаде по-добра околна среда и се увеличи конкурентоспособността на европейската економика. Ще поискаме да има и съвместен подход по регламента за ам, Европейската глобална сателитна а, система и агенцията, която я управлява, като целта е да се гарантира сигурност на а, спътниците в Европа. Четвъртия железопътен пакет е много важен, особено за сухоземния транспорт. Той има за цел да увеличи ефективността и конкурентоспособността на железопътния сектор и може да даде голям принос в създаването на едино европейско транспортно пространство. Ето защо ще продължим дискусиите по техническата част на пакета и ще се опитаме да постигнем общ подход по директивата за железопътна безопасност. Бихме искали също така да отбележим напредък по регламента за Европейската железопътна агенция. За тази цел ще се проведе семинар с общността на европейските железопътни компании. Този семинар ще се произведе, проведе извинете, тази вечер. Господин Зиле а, любезно прие да участва, а аз а, горещо препоръчвам на всички останали от комитета да се присъединят към нас. Пакета за техническа изправност. Той също е сред приоритетите. Бихме искали да се постигне споразумение по него. Очаквам с нетърпение да работя в сътрудничество с вашите е, докладчици госпожа Сехналова, господин Кун и госпожа Сависар Томаст. Съвета изготви своята позиция по трите предложения от пакета, като миналата седмица парламента одобри също своята позиция. Споразумението по предложенията за периодически технически проверки на превозните средства, пътните проверки на търговските превозни средства и документите за регистрация на превозни средства ще представляват важна стъпка към единните е, стандарти за безопасност в европейската пътно-транспортна система. В областта на въздухоплаването бихме искали да отбележим напредък по съответните предложения, като се засилят правата на пътниците в въздухоплаването, като се подобри информацията, предостави им се помощ при пътуването и е, се предвидят адекватни компенсации в случай на закъснение или отмяна на полет. Надяваме се да се стигне до съвместен подход в съвета до декември. Основните дискусии най-вероятно ще се проведат обаче в рамките на гръцкото председателство. Бихме искали да започнем преговори с вас по регламента а, за докладване на инциденти в въздухоплаването. Очакваме с нетърпение да работим с докладчика госпожа Де Вейрак. Това предложение е много важно, защото то ще осигури е, безопасността в въздухоплаването. Ще поканя колегите си от Министерството, е, ще ги приканя да приемат решението на съвета по Сезар. Ще е, започне също така и работа по единото европейско небе и пакета 2+. На 16 септември в Вилнио ще се проведе неофициална среща на министрите на транспорта, където ще се обсъди инициативата за едино европейско небе. Господин Калас, заместник председател на комисията, обеща да присъства. Аз се надявам, че и докладчика от е, комисия, парламентарната комисия господин Кравчих също ще присъства. Поканвам и вас, господин председател, както и всички членове на тази комисия. Добре дошли сте на това мероприятие. В областта на морския транспорт ще искаме да постигнем общ подход в съвета по регламента за многогодишното финансиране на Европейската агенция за морска безопасност. ще бъдат предвидени действия с оглед на газовите петролни инсталации. Очакваме до октомврийската, мес... октомврийската среща на съвета да започнем преговори, включително и с парламента, колкото се може по-скоро. С помощта на господин Тейлър ще успеем да постигнем споразумение за агенцията до 2014 година. Надяваме се да започнем преговори с вас по директивата за морското оборудване. Тази директива има за цел да гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар за морско оборудване, да постигне висока степен на безопасност в морето и да предотврати морското замърсяване. Очакваме да работим конструктивно по това досие с вашия докладчик и заместник-председателя на тази комисия, господин Рике. Ще се опитаме да отбележим напредък също така и по регламента за достъпа до пазар за пристанищни услуги това е необходимо, за да може е, морските пристанища да управляват увеличаващия се товар, колкото се може по-ефективно. На 9 октомври в Литва ще се е, проведе среща на транспортните министри от източното партньорство. Това ще бъде възможност да се повиши оперативната съвместимост между транспортните мрежи на Европа и на тези държави. Ще се обсъди взаимосвързаността и интегрирането на мрежите с шесте държави от източното партньорство. Ще бъдат разгледани и проекти, които изискват финансово сътрудничество на финансовите институции на срещата на върха на източното партньорство, която ще се проведе в Вилнюс, ще се разгледат именно тези въпроси. Нека да ви представя и приоритетите ни в туристическия сектор. Министъра на економиката в Литва е компетентен в областта на транспорта, но аз съм упълномощен да говоря от негово име. Ще насърчим предприемачеството и създаването на нови работни места. Бихме искали да се увеличи туристическия поток, като за тази цел ще е, стимулираме всички възможности за туризъм, като се опитаме да привлечем максимален брой туристи в Европа. Заедно с Европейската комисия на 17-18 октомври в Вилниус, Литва ще бъде домакин на 12-тият форум по туризъм, който е под надслов туризмът като фактор за економически растеж, социални промени и социално благодетелстване. Ще разгледаме въпроса за данъчното облагане на туризма. Туристическите асоциации на, от региона на Балтийско море ще подпишат и кода на ООН за а, световния туризъм. Надяваме се, че дискусиите, които ще се проведат на този форум, ще доведат до извеждането на преден план на новаторски идеи, които ще допринесат за привличането на туристи в Европа. Господин Симпсън, наистина радвам се, че приехте да участвате. Ще ви приветстваме с удоволствие. През следващите 6 месеца искаме да покажем, че можем да работим ефективно с вас, Европейския парламент, да ви покажем, че можем активно и конструктивно да намерим необходимия баланс и да намерим приобщаващи решения. Изграждането на Европа почива на интегративен диалог между парламента и съвета при спазването на предишните правила на сътрудничество между тези институции. Ние няма да пестим време и усилия, за да консолидираме тази вече създадена традиция на взаимно уважение и сътрудничество. Очакваме да работим с вас. Благодаря ви за вниманието. Сега а, чакам вашите въпроси. Much, Благодаря, господин министр. Сега първо от страна на координаторите господин Тейба, господин Сависар и господин Кун. Госпожа Сенхалова, Уджас, Фиданца, Бениан. Може би трябваше да питам кой не иска да вземе думата. Добре, първо давам думата на координаторите, включително и господин Ковличек. Госпожа Бах, Сависе, господин Фиданца, господин Бениан. Добре. Мога ли да кажа, че това е списъка? Всеки от вас, от координаторите, по 3 минути. Останем те членове по 2 минути. Господин Грош, първо. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря и на председателят на съвета. И извинете за закъснението, с което дойдох. Но успях да видя вашият текст, вашата реч. Желая успех на председателството. Първото председателство на вашата страна. Предполагам, че задачата е трудна, така или иначе тук в парламента има няколко важни теми, засягащи а, някои стари дискусии с съвета, по които той не би желал да повдига темата. Например, проекта за е, едино европейско небе. Предишният текст не а, на практика не даде резултатите, които очаквахме. И се надяваме настоящия проект да бъде разгледан приоритетно, като НП настоява на факта, че парламента и комисията не са тук, за да работят по текстове, които ще свършат някой чекмедже. Сега почваме да говорим по четвъртият ЖП пакет и тук има неща, които се протакат. Ще продължим дискусията по оперативната съвместимост. Много важна тема също. Но за нас, трябва да знаете, важното е да не се фрагментира пакета. Ефективността е а, с много аспекти, и не може да се счита, че има само един начин да се гледа на нея. Трябва да разгледаме трите доклада заедно. Трябва да се обърне внимание на безопасността по пътищата. Има доста технични документи. Не сме единствената политическа група, която ще иска след тежките преговори по пакета за въздухоплаването да направим преговори по други, свързани с въздухоплаването теми, като например слотовете, шума и така нататък. Да бих желал да ви помоля да ни разберете. Със сигурност ни се налага да се справим с големи трудности, за да постигнем резултати. И ви моля да обърнете голямо внимание на тази тема и да напреднем заедно по темите. Благодаря. Господин Елка Драуи, благодаря, господин министър, за вашата реч и ние желаем успех на председателството. Наистина, това е първото председателство за вашата държава и съответно голяма отговорност. Като се има предвид, че литовското председателство ще трябва да приключи важни теми. И знаете, че след идващото гръцко председателство ще бъде почти невъзможно да правим каквото и да било, като си им предвид, че парламента излиза в изборен период. За това ще трябва да приключим доста теми, благодарение на вашето председателство. И слушах ви. Радвам се да чуя, че има неформални контакти вече по пакета за транспорта. и се надявам, че ще постигнем споразумение за в бъдещите месеци. Но има и неща, които не напредват толкова добре, а именно свързаните с аеронавтиката теми. Например, общия пазар в това отношение. Имаме законодателство, за да имаме по-единен контекст, но на практика това не функционира. Комисията направи нови предложения и тук отправям един апел. Нека да напреднем по тази тема, защото ще имаме ползи за околната среда, за бизнеса и за потребителите. Относно пакета за въздухоплаването. Не разбирам защо не е измежду приоритетите ви. Ние сме готови, съветът е готов. Нека да седнем на маста на преговори и да приключим с пакета въздухоплаване. Относно ЖП транспорта, както и колегата Грош, отбелязваме си факта, че има малък напредък, най-вече по техническата част. Ние като парламент си имаме друг метод. Искаме целият пакет да бъде разгледан едновременно. Но и тук, мисля, ще трябва да водим дискусии, за да постигнем резултати. И накрая, туризма. Не бива да подценяваме този сектор. И е важно и за бъдеще да не го забравяме. Той влияе много върху економиката и предлага много заетост. Благодаря. Благодаря. А сега от либералите, госпожа Майснер, 3 минути. Благодаря, господин председател. Благодаря. Ето, тук съм. Виждате ли ме? Да. Благодаря за вашата програма, която ни представихте. Една много амбициозна програма. Прави сте. За първи път вие поемате председателството. Това не е лесна задача. Още повече, че това председателство идва в края на един законодателен период нали, парламента и е, съответно нещата са още по-сложни. Предполагам, че сте се запознали вече с е, задачата, която ви очаква по време на сътрудничеството ви с Ирландското председателство, но така или иначе, няма да ви е лесна задачата. Ще трябва да видим как ще развием транспорта, как ще развием един по-екологично чист транспорт. И ние, като държава близка до Балтийско море, е, ние сме силно съпричастни с вашите Ваше приоритет в това отношение. Но трябва също да помислим и за пътната, пътната сигурност, за въздухоплаването. Там, за съжаление, и аз ще трябва да спомена проекта за а, европейско небе, общо европейско небе, небе. Знаем, че този пакет е тежък. Не можем да решаваме сами. Не искаме да ви препираме, но и не е приемливо да изоставим работа, по която толкова вече сме се потрудили. И има и цяла серия законодателни предложения в този пакет за въздухоплаването и летищата. Така че за морските, морското оборудване това не е кой знае какъв проблем. Пристанищното обслужване също е много важен момент. Аз лично съм докладчик за защитата и опазването на морските територии. Добре, е, че сте предвидили цяла серия заседания, на които ще се обсъждат тази тема. Казахте, че вашата цел е ръста и заедостта. Точно за това говорим тук. Това е малко като ам, така нареченият син ръст, свързан с морския сектор. И смятам, че не бива да отлагаме тази тема. Това вече е, е, момента вече е дошъл. Благодаря. А сега господин Крамер за зелените. Господин министр, господин председател, и аз искам да ви пожелая успех от нашата парламентарна група на зелените и също така искаме да пожелаем успех на вашата държава като цяло, която поема председателството на съвета. Кой щеше да си представя преди 24 години, че това ще се случи, но то се случи и всички сме много доволни от това. Искам да подчертая две неща първото единното европейско небе. Нищо не остана вече за предоговаряне, за доуточняване. То вече е закон и трябваше да влезе в сила през октомври миналата година, т.е. държавите членки вече нарушават закон, който самите те са одобрили. Това не може да се допуска. Трябва да се изпълняват разпоредбите, тъй като ситуацията е печеливша за всички. Има ниски емисии, ще видим по-малко използване на гориво и нека да не забравяме, че в Европа имаме върховенство на закона, Тоест всичко, което е прието като закон, трябва да се изпълнява. През 2003 година взех влака от Берлин, където живея, към Талин и трябваше 9 пъти да сменям влаковете. Трябваше да пресичам граници пеша. 60 часа пътувах до Талин. Преди войната можеше за 24 часа да стигнеш до там с парен локомотив. Така че ако може да а, фиксирате, да оправите този проблем в прибалтийските държави и да постигнете те наречената Рел Болтика или железопътна мрежа на прибалтийските държави, това ще е в полза на бъдещите поколения. Това ще е един цялостен европейски проект, може да се включи като приоритет. До Калнис има европейска железница, но там нататък какво се случва? Какво планирате да предприемете? Чух, че във вашата държава има известна опозиция да се организира подобен проект и е важно за трите прибалтийски държави да се споразумеят по този проект и той да процедира напред. Ние не искаме прибалтийските държави да бъдат изолирани, отрязани от останалите, Чувал съм, че а, има железопътен трафик само между Латвия и Литва. Има по-малка мобилност, дори в сравнение с а, времената на комунизма. Така че, моля ви, призовавам ви да защитите и националния и европейски интерес, като развиете Реал Болтика. Искам да приветствам министъра в парламента, искам да пожелая успех на литовското председателство. Литва е, за първ път поема председателството, но и първата прибалтийска държава, която го прави. В момента дискутираме четвъртия железопътен пакет. Вие вече споменахте, че ще работи ще работите за директивата за безопасността, ще работите в съвета за постигане на консенсус, както и за Европейската железопътна агенция. Искам да ви попитам дали виждате някакъв по-бърз напредък с тази агенция за железопътен транспорт и дали във вашето председателство ще разглеждате и двете досиета ръка за ръка, защото ако е така, в, при добри обстоятелства, с течение на обстоятелствата, в, до края на мандата на настоящия парламент ще успеем да постигнем голям напредък. На следващо място трябва да съм честен с вас, господин министр. В този парламент винаги подкрепяме а, подхода за по-добри свръзки между държавите, членки на Европейския съюз. За прибалтийските държави това е приоритетен проект, както в миналото, така и сега е във връзка с а, инструмента за свързване на Европа ако има значителен обем европейски средства, средства на данокоплаците в рамките на механизма за свързване на Европа в кохизионните пари, така да се каже, има ли шанс вие да се ангажирате малко повече с този проект и да се постигне успех? каза се, че е, има възможност да се създаде смесено предприятие или акционерно дружество, за да се осъществи този проект между трите държави. Обикновено тук в Европа имаме е, опит с е, големи транспортни проекти, трансгранични, те са успешни единствено в първоначалните си етапи. Има економически групи, които имат различни интереси. Помага подхода за създаване на акционерно дружество в нашите страни имаме традиция на установени държавни предприятия в железопътния транспорт. Много от тях са по руския модел, имат си специално между релси и така нататък. В нашата държава изпълнителният директор на железопътното дружество, каза, че е много щастлив, че дружеството не участва в Реал Болтика в този проект. Тоест, а, няма заинтересуваност от сегашните оператори. А, може би, ако се създаде нов субект, а, ново акционерно дружество, ще постигнете по-голям успех. Така че бих бил благодарен, ако вашето председателство занимае с тези въпроси. А, господин Кохличек от групата ГОЕ. Много ви благодаря, че ми включихте все пак списъка. Вие винаги сте включен в списъка. Ще говоря на чешки. Моля ви да си сложите слушалките. Господин министър, имам два-три коментара към края на речта си говорихте за развитието на туризма и пътническата индустрия. Трябва да си призная, че аз не знам кой знае колко за вашата държава във връзка с туризма. Според вас, какво ви е мнението за сухопътния и вътрешния воден транспорт? Става въпрос за вътрешния транспорт и развитието на туризма. Какво мислите за тази връзка? За някои държави би било интересно да направят проекта за вътрешни водни пътища и връз, да правят връзка с туризма. Имаме един коментар, свързан с морския транспорт. Виждате ли някакви важни развития във връзка с въпроса на нефтените и газови платформи в открито море. Това е изключително важен въпрос, що се отнася до замърсяването на околната среда. И третия ми коментар е по пакета за въздухоплаването. Според мен, ние сме почти на края на работата си по него, но а, наземните е, услуги са а, е, много трудни. А, е, сега, що се отнася до шума и до слотовете, нещата са окей, okay, макар че да се справиш с шума на летищата е, е трудна задача. Ние сме изправени пред трудности в тази сфера. Също така имам коментар във връзка с железопътния транспорт. Говорим за механизма за свързване на Европа и за ТНТ и за интегриране на шофьорската книжка с други карти. Това е също важен въпрос за безопасността по сухоземния транспорт. Вие предвиждате ли някакъв проект за обучение на шофьори в различните категории? И също искам да попитам по проект 1.1.2 ЕКО. И четвъртия железопътен пакет също ме интересува какво е мнението ви по него. Благодаря ви и ви пожелавам успех. Сега преминаваме към господин Бак. Две минути имате думата. Благодаря ви, господин председател, господин министър. А също ви пожелавам успех с тази много амбициозна програма, която сте си задали, амбициозните цели, които сте си набелязали. Вие говорихте за взаимно доверие и сътрудничество с парламента. Това е добро начало. Съвсем накратко искам да разгледам два въпроса. Вие накратко засегнахте железопътния пакет. Искам да ви попитам, ще се опитате ли да приключите с този пакет или ще следвате вече зададената посока да работите единствено по техническата част, но не и по останалите. Що се отнася до социалните въпроси, трябва да си сформираме известно становище, защото а, трябва те да са във връзка с задължението за държавни поръчки. А, според мен трябва да имате това предвид защита на правата на пътниците е нещо, което ме ме интересува, тъй като съм докладчик по въпроса. Вие споменахте, че това за вас е приоритет. Знам, че вече са проведени дискусии и консултации, но вие вече а, набелязахте ли си някаква обща насока, в която ще вървите и а, какво, а, в какво се състои тази посока? която ще преследвате. На следващо място оперативната съвместимост, някои общи вектори. Интересуваме дали имате ясни конкретни задачи, ако може да ни осведомите, защото този въпрос ще стане много важен в близкото бъдеще. Госпожа Сависар, два, две минути. Благодаря, господин председател. Господин министър, благодарим ви за въвеждащите думи и искаме да пожелаем успех на нашите съседи в това председателство. Прибалтийските държави са като сестри и този подход ни помага да успяваме през последните години. Няма да повтарям това, което казаха координаторите. Аз внимателно изслушах въведението ви и ми се щеше да чуя две думи, които са близки до вашето сърце, а и до моето. В този парламент ние говорим вече 4 години за а, това нещо, а именно Рейл Болтика. А, това е железопътен проект, който касае не само трите прибалтийски държави. А, той е част от а, трансевропейски коридор, е, това е Балтийско-Адриатическия коридор. Знаете, че преди три месеца тримата премиери взеха решение да създадат а, това смесено предприятие, което ще е собственик на проекта Реал Болтика. Но сега изглежда, че литовското правителство и вие самият поставяте спирачка на този проект и по този начин застрашавате финансирането на проекта в следващата многогодишна финансова рамка. Защо се противопоставяте? Какво да направим, за да махнете тази спирачка от този проект? Благодаря. Госпожа Саналова, Олга, имаш две минути. Пане председател, важени пане министре. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, аз съм тук, тук се намирам. Добре дошли в нашата комисия. Както вече бе споменато, аз съм докладчик по една част от пакета за железопътния транспорта, именно за а, техническите проверки и за техническата изправност. На неформална среща, която се състоя днес а, с другите докладчици, споменахме тази тема, така че оценяваме и ви благодарим за този проактивен подход. Така че аз очаквам от литовското председателство тясно сътрудничество и за напред, за да постигнем споразумение през тези 6 месеца. Но на първо място трябва да имаме предвид, безопасността на транспорта и защитата на околната среда, а също така и създаването на едино транспортно пространство, което ще е и резултата от това законодателство. Аз обаче имам един малко по-различен въпрос, който е свързан с безопасността по европейските пътища. Миналата седмица на пленарно заседание Европейския парламент прие резолюция за стратегия за намаляване на сериозните телесни повреди на, по по-европейските пътища. Като е, една част, е, която може да допринесе за този резултат е, е системата ЕКО. Така че може ли да се очаква да се въведе до 2015 година по всички европейски пътища? Следващия оратор. Господин Кун, благодаря господин министър за представянето. Поздравления и за това, че за първи път ще бъдете председатели на съвета. Малките държави ни показаха, че когато се борави с сложни теми, като например законодателния пакет за пристанищата или законодателния акт за превозните средства, та малките държави ни показват, че могат да се справят много добре с подобни сложни теми. Говорихме за регистрация, за инспекции. Литва няма развит само железопътен транспорт, това е много добре развит и морския транспорт. Вие сте държава на моряци и аз съм изключително доволен от това, че сте включили в дневния ред и морския транспорт, както и международния морски транспорт. Включили сте също така и а, спътниковите навигационни системи, Галилео. Балтийско море е затворено море, в което обаче се осъществява интензивно плаване – Много примери можем да дадем за успеха на малките държави. Очаквам се търпение да работим в тясно сътрудничество. Господин Улгиас. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин министър. Най-искрени пожелания за успех в а, вашето председателство. А, съвсем искрено ви казвам, не ви завиждам защото който и да трябваше да вземе вашето място, щеше да потрепери. Разполагате с много малко време за страшно много досиета и много малко хора биха се справили. И за да не а, започнете да треперите и вие, няма да добавяме към вашата работа допълнителни досиета. Аз също, както колегите, бих искал да се спра на няколко теми. Законодателния пакет за летищата беше разгледан в парламента. Като държавата, която председателства съвета, може да определи един или друг приоритет, но винаги е важно да има последователност в работата, и винаги е важно досетата, които са започнати, да бъдат и довършени. Затова се питам, не бихте ли могли да включите в работната си програма и приключването на законодателния пакет за летищата? Дълги години казвахме, че туризма може да допринесе за економическия растеж на Европа, туризма може да послужи за лост, който да измъкне държавите членки от а, тази економическа сивота, економическа криза. Господин председател, моля ви не използвайте чукчето. А, е, сега ще приключа. Просто исках да ви дам малко храна за размисъл. Благодаря, казва председателя. Господин Фиданца. Благодаря ви, господин председател. Добре дошъл, господин министър. Най-скрани пожелания за успех и от моя страна. Европейския парламент положи огромен труд по пакета за летищата. Наистина не искаме тези усилия да бъдат на празни. Нека и този пакет да бъде разгледан и то в своята цялост. Много е важно да продължим работата по пакета и за това аз се присъединявам към обата и на другите колеги. Моля ви, не оставяйте това досие в най-отдолу в купчината от всички досиета, с които ще трябва да работите. По въпроса за альтернативните горива и това досие ще бъде доста трудно, защото държавите членки имат някои съмнения относно целите, които сме си задали и относно датата на влизане в сила на законодателния акт. Държавите членки имат и някои проблеми с ресурсите на национално равнище. Всички знаем, че те са доста оскъдни в момента. И накрая няколко думи за туризма. Казахте, че ще има форум в Вилниус в края на годината. Това е отлична инициатива. Не трябва да се провеждат а, такива форуми, които да си останат а, празни приказки, те трябва да бъдат последвани от конкретни действия. Господин Бенюн, благодаря, господин председател, благодаря на министъра за уводните думи. Всички се опитваме да се справим с тези предизвикателства, включително и четвъртия законодателен, четвъртия железопътен пакет – Бих искал да ви уверя, господин министър, че ние тук, и тук аз говоря в качеството си на докладчик в сянка по техническата част на пакета, да ви уверя, че правим всичко възможно, за да не изоставаме, работим заедно с всички политически групи, за да може да стигнем до компромисен текст. От вас бихме искали следното – Нека съвета да не изоставя това досие. Разбираме какво е значението а, на сектора. Знаем, че в Балтийските държави имате по-различна система, в Обединеното кралство е съвсем друга, но нека да не отпада това досие. Нека да го разгледаме от техническа гледна точка, от гледна точка на отварянето на пазара и достъпа до пазара може да се споразумеем по техническите проблеми, но все още да се остават неразрешени трансграничните въпроси. Така че нека разглеждаме всичко в пакет. Упоменато беше и единното европейско небе. Всички знаем колко сме изостанали от гледна точка на неговото изпълнение, така че моля ви направете необходимото, за да може и, под, и в това отношение да напреднем. По туризма. Специално внимание да се отдели на културния туризъм, този свързан с историческите наследства. Китай и Индия стават все по-богати, така че може да привлечем туристи от там. Нека те да дойдат и да посетят Европа. Господин Комуцакос. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Господин министър, добре дошъл сред нас. Благодаря ви за това, че информирате нашата парламентарна комисия за приоритетите в работната ви програма. Транспортният сектор е от съществено значение за европейската економика. Бих искал да говоря само за е, един аспект. Миналата седмица комисията говори за политиката на Европа за пристанищата. Този сектор е много важен, за да може да се повиши конкурентоспособността на Европа. Инициативи от подобен род сме имали в миналото. Сигурен съм, че вие ги познавате както и аз, но всички знаем, че тези инициативи бяха безуспешни. Сега се прави нов опит за лансиране на нова инициатива и ми се иска да разбера от вас как възнамерявате да подплатите с действия тази инициатива. Какво е мнението ви? Вашето? Благодаря. И от моя страна, съвсем накратко, желая ви успех в тежката задача на литовското председателство. Предполагам, че вече сте разбрали, че има теми, които се повтарят, така да се каже, периодично. В момента това е пакета за ЖП транспорта. И се опитваме наистина да напреднем по тази тема и да го прокараме на първо четене, преди а, парламента да приключи мандата си. Що се отнася до Бал, Балтийският регион. Разбира се, за нас това е част от мрежата ТЕН и от съответните пакети, както джебе транспорта, така и от пакета за въздухоплаването и за летищата. Знаете, че това е проблем и в Испания, и в Обединеното кралство. Нека да се съсредоточим не върху някои конкретни случаи като Гибралтар, а нека да гледаме общата линия. Не можем да си позволим една, един отделен случай да забавя приемането на целият пакет. А сега, господин министър, моля да отговорите на въпросите. господин председател, уважаеми членове на Комисията по транспорта. Радвам се за дадената ми възможност да чуя вашите въпроси. Виждам, че над 10 члена на вашата комисия изразиха становища и направиха коментари. Това показва, че вие сте високо квалифицирани в тази област и желаете да започнете законодателна дейност и да я приложите възможно най-скоро на практика. Сега, като седя тук пред вас, се чувствам отговорен. За нас това е първото ни председателство. Едновременно с това, считам, че предизвикателството е и възможност. Нова възможност. Така че аз съм положително настроен. Радвам се, че има желание за сътрудничество и за това смятам, че нашето председателство ще бъде успешно. За мен ще бъде малко трудно да отговоря на всички въпроси, които бяха зададени, защото нямаме време, но искам да кажа следното. По време на нашето председателство Основният приоритет е да се защитават интересите на Европейския съюз, не на отделни държави членки. Благодаря за добрата воля, проявена от вас. Виждам, че графикът ни ще бъде много натоварен. Няма да имаме много време. Литовското председателство няма да има пълни 6 месеца, а 4 месеца и половина, като си има предвид лятната вакансия и а, предпразничните моменти преди коледа. И за тези 4 месеца и половина има още много, което трябва да се направи. И истината е, че колкото и да имаме желание да свършим много неща, ние не можем да разширим, така да се каже, този период. Нямаме и нужните възможности. Всички знаете, че не е лесно да се намерят решения на всички тези проблеми. Говорихте за четвъртият ЖП пакет. Това е много комплексна и обширна тема и засяга доста правни разпоредби. Литва не е планирала да анализира техническата част на този пакет. Поправя се оратора, извинявайте. Ще разгледаме тази част. И разбира се, ще се опитаме да разгледаме и други аспекти. Относно ЖП транспорта в Балтийският район. Има наистина тревожни тенденции. И така, както каза господин Крамер, както и другите, наистина важно е да знаем на къде върви въпросният ЖП коридор към, на Балтийско море. Искам да кажа, че в моята държава този проект Rail Baltica ЖП транспорта в Балтийския район се третира като два проекта. През 2015 година ще имаме ЖП връзка към Каунас и поканем господин Крамер да опита тогава. Може би ще бъде много по-приятно пътуването му, отколкото това, за което той говори. И сега, към втората част на този проект. Там ще участват не само балтийските държави, и други ще са свързани в проекта. Този проект е, трябва да се приложи на практика, иначе балтийските държави ще останат изолирани и извън цялата система. Разбира се, трябва да спазваме принципа на солидарност, както и а, принципа за движението в транспортните коридори. Аз съм един от представителите на литовското председателство и трябва да кажа, че ние сме готови да приложим на практика проекта Rail Baltica. Обсъждаме в момента с партньорите как да постигнем решения и как да ги приложим възможно най-добре. Търсим правни пътища за това може би ще имаме joint венчерни компании с Полша, Финландия, Латвия, Естония и така нататък. Ще търсим партньори, защото проектът трябва да бъде задействан в подходящия момент, но разбира се, както винаги, липсват достатъчно средства. А има много, което трябва да се направи в тази област. Така или иначе, гарантирам ви, че ще работим съвместно, така както и с господин комисаря Калърс и с президента на нашата република, както и с други държавни правителствени глави от Европейския съюз. А сега по пакета за въздухоплаването летищата. Споменахте въпроси, за проблеми случаи в, в Испания и Обединеното кралство. Но аз смятам, че това няма да прекрати нашата дискусия. Все още продължаваме да търсим допирни точки. Искам да се извиня. Нямах време да отговоря на всички въпроси. Времето наистина е ценно и не достига. Надявам се нашето сътрудничество да е успешно и ви благодаря за добрите пожелания. Благодаря. Благодаря на министъра. Така, както казах и по-рано, очакваме с нетърпение сътрудничеството ни с вас, както и с останалите колеги от Транспортното министерство на Литва, както и с колегите от Постоянното представителство в Брюксел. Парламентът винаги е готов да си сътрудничи с председателството. Вратата на моя кабинет е отворена и който иска да дойде да говори с мен, винаги може да го направи. И ще очакваме да ви видим отново през януари, за да ни кажете за постиженията на литовското председателство. Благодаря ви за посещението ви днес тук и ще чакаме едно добро сътрудничество. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря и на уважаемите депутати. Okay, guys, can... И така, дами и господа, може ли да продължим? Онези, които искат да напуснат залата, моля да го направят. Item... Следващата точка в дневния ред е програмата Марко Поло резултати и перспективи. Имаме представяне от Европейската комисия. Господин Калимицус, а, извинете, Карамицус. Заповядайте, господин Карамицус. Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря на членовете на тази комисия. Надявам се да имате на хартия копия от презентацията. В противен случай не знам а, дали ще виждате на екрана. Аз даже с очила не си го виждам. It works, but you cannot see much on that. I'm sorry about that. Uh, but I will go, I'll try to ще се опитам набързо да ви представя програмата 10-15 минути, за да може да има време за въпроси и отговори. Като първоначална информация искам да ви а, дам а, малко информация за а, регламента, самия а, Марко Поло регламент на 14 май публикувахме съобщение по този регламент и се опитахме съобщението да се съсредоточим върху резултатите от програмата. Имаше и друга част в съобщението за периода след 2013 година. Комисията обсъди а, този въпрос заедно с вас, когато обсъждахме пакета за трансевропейската транспортна мрежа. Разбира се, съответното съобщение е придружено с статистически данни и с някои конкретни въпроси, които ще се разгледат, на които се разглеждат в член 114 от регламента Марко Поло, какви са до момента практиките за прехвърляне на правомощия към агенцията за конкурентно способност и иновации. Така че искам да подчертая изключителния дизайн, как е структуриран на регламента Марко Поло. Основните Основният показател за изпълнение е а, използването все повече на други а, начини на транспорт, тъй наречения Model Shift. А, сега ще разгледаме какво е постигнато в програмата. Наистина най-добре е постигнат критерия за прозрачност и отчетност за вложените средства и за резултатите. Във всички а, програми на общността плащанията се основават върху действителни постижения. Тоест, този, който има някакво постижение, той получава пари за него. Тоест, може да се каже, че при тази програма имаме ефективно разпределение на парите на дънакоплаците. Имаме разделение в програмата Марко Поло 1 и Марко Поло 2, първата част 2003-2006 година с бюджет 102 милиона, като всички договори в тази фаза вече са приключили, изпълнени са. Втората програма 2007-2013 все още има някои разходи, които трябва да се покрият. 450 милиона до момента са похарчени, продължава да тече програмата. До момента имаме общо 198 проекта, които са финансирани между 2003 и 2012 година. 55 вече са изпълнени в първа фаза на Марко Поло, а 143 до момента имаме в Марко Поло 2. Вече някои от тези 143 също са приключили. Важно е да се отбележи, че повече от 700 европейски компании, по-голямата част от тях малки и средни предприятия, са били подкрепени по този проект и виждате разпределението по проекти в които сме имали подписани договори в годините от 2003 до 2012. Сега, ако мога да премина към резултатите за използване на други видове транспорт в Марко Поло 1 и вече имаме резултатите анализирани, успели сме да прехвърлим и да измерим, да потвърдим 22 милиарда тон километра от европейските пътища. Ако искате да видите горе-долу, да придобиете представа колко е това, това е повече а, от 1 милион 230 пътувания на камиони, дистанция от 1000 км между Берлин и Париж, с средно тегло на товара 18 тона. Не а, а, теглото на самото превозно средство, а тонажа на а, товара в тези превозни средства. Така че виждате как са похарчени парите в тази първа фаза. Сега, ако премина към Марко Поло 2, окончателните резултати още не са готови. Проектите продължават до някои от тях до 2019-2020 година. До момента е реализирано прехвърляне на транспорта от 20 милиарда тон километра, но има все още течащи проекти. Първите 5 години 2007-2011 година, които се очаква да избягнат 42 милиарда тон километра. Какво представлява това, за да ви дам на вас представа? 42 милиарда тон километра е почти двойно колкото в първата фаза. 2 милиона 330 пътувания на камиони от 1000 км, като тук сме дали за пример Варшава-Букурещ, т.е. друг маршрут с средно 18 тона товар спестени. Така че все още предстои 2012-2013 година да се анализират конкурсите, които са проведени, подписаните договори. също така очакваните общи резултати от втора фаза, възоснова тенденциите са 61 милиарда тона километра. Сега екологичните ползи от Марко Поло 1. Вече казах, че са получени като изместване на видовете транспорт 22 милиарда, милиарда тон километра. А, имаме също така плащане по проекти а, за тази цел с 32,6 милиона евро, а, като 41,8 милиона евро са похарчени а, по Марко Поло 1. А, до момента, а, що се отнася до а, оценките и критериите за индикаторите за оценка, според тези, които аудитираха а, разходите. Външните разходи и ползите е, за околната среда възлизат е, на около 432,9 милиона евро, така че с този трансфер е, към, да кажем, вътрешни водни пътища, морски транспорт и железопътен транспорт имаме ползи, които се установяват на 1 към 13. Тоест за едно спестено евро имаме полза от 13 евро. Така че по тази цел сме постигнали успех. Сега ще поговоря малко за въпроса, по, ефективно, по въпроса за ефективността, използване на бюджета. Както вече казах, се харчи по-малко от очакваното, по-нисък е бюджета. Всички знаем в тази зала, че интермодалните решения са по-сложни, по-сложни а, трудни за изпълнение, има проблеми с оперативна съвместимост, как например да се свършат различните а, видове транспорт, така че трансфера да е по-ефективен. И след 2007-2008 година ние виждаме ефект на финансовите цени, когато е, хората не искат да поемат вече никакви рискове и си остават а, е, на пътя с сухопътния транспорт, е, не поемат рискове и за това вероятно се дължи и на изхарчването на бюджета. Защото хората не искат да поемат риск. Но тъй иначе ние не искаме да хвърляме парите през прозореца. Платили сме само 42 милиона евро от 102 милиона, които са били налични, като 46% от зададените целеви нива са постигнати, 60 милиона са върнати към общия бюджет на Европейския съюз. А, така че това са постиженията за първата фаза на Марко Поло. За втора фаза около 75 милиона евро вече са изплатени. Други важни резултати, мисля, че е важно да се подчертаят някои от тях. На първо място е устойчивостта. Това, което сме установили, че много проекти всъщност продължават след като приключат споразуменията за безвъзмезна помощ. Така че на практика Направили сме някои така, тестове, някои проверки. Постиженията, що се отнася до използване на други видове транспорт, ще са много по-големи от очакваните първоначално. Имаме и прехвърляне на правомощия в изпълнителна агенция, което помогна за много по-доброто управление на програмата. Има един дефект или един недостатък, така да кажа, а именно, че процедурите са доста сложни. Така че това се дължи, задължен съм да кажа, на финансовите правила. Но това за малките и средни предприятия се оказа доста голямо предизвикателство. Много трудно е, се оказа за тях да спазят всички процедури, затова не бяха похарчени всички пари. Друго нещо, което не успяхме да направим, не че го бяхме предложили конкретно в Марко Поло 2, но някои колеги отказаха да го финансираме. За малката инфраструктура, инфраструктура става въпрос. да кажем, за 2-3 км свързваш път става въпрос от неща от този род. Но би било полезно да се похарчат останалите пари за подобни малки инфраструктурни проекти. Мисля, че в новата финансова рамка това е коригирано в член 38 а, от ТНТ. Също така, а, друг въпрос е свързан с трудността на използване на инструмента от островни държави или изолирани държави, до които достъпа е труден. Въпреки, че сме направили много опоручвания, много проверки, а, не сме видели някакво изкривяване на конкуренцията в този смисъл. Сега малко а, прогнози за бъдещето, а, което е обсъдено а, в а, рамките на ТНТ по-конкретно. Имаме нов подход, а прилагаме извлечените полуки от прилагането на програмите Марко Поло, що се отнася до услугите за товарен транспорт в трансевропейската мрежа и също така финансиране, което се получава по механизма за свързване на Европа. Конкретно става въпрос за финансиране по член 58 от инструмента ТНТ. Ще се полагат усилия за новаторски услуги в товарния транспорт, а, също така да се улеснява многомодалния транспорт, експлоатацията на такива многомодални мрежи, потока на информация трябва да се улесни. За тази цел трябва да има на лице информационна система и също така трябва да разгледаме различни нови аспекти на новаторството, как да се подобри въглеродната ефективност и в другите начини на транспорт, не само в пътния транспорт, да се види опазването на безопасността на превозните средства. Също така трябва да разгледаме неуспехи на пазарите, как да се справим с тях и да продължи растежа. Все още не сме стигнали до окончателна дефиниция как ще продължи по-нататък проекта Марко Поло за товарно-транспортните услуги. Трябва да проведем още анализ, за да видим как ще се приложи новия член 38 от НТ, но сме оптимистично настроени възоснова на положителните и отрицателните случки до момента. Според мен ще сме в състояние да постигнем значителни успехи в следващите няколко години. С това искам да прекратя презентацията си, господин председател. Май пресрочих даже времето, което ми беше дадено. Мисля, че сте получили както а, документа, а, който е съобщението на комисията, така и прилежащия към него допълнителен документ. Моля да зададете въпроси. Господин Грош, господин Алкадрай и а, госпожа Майснер, още някой, господин Крамер иска да се изкаже също и господин Кохличек. Това ли? и господин Рике. Okay, Macho. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank äh, für den Bericht. Äh, ich hätte... Благодаря ви, господин председател. Благодаря и за направената презентация. Имам няколко коментара и няколко въпроса. Марко Пол е изключително важна и интересна програма, тъй като тя засяга и очакванията, залегнали в Бялата книга. Въпросът ми е следния. Какво правите вие, така че трудностите от първата фаза да бъдат преодоляни? Струва ми се, че в този изключително важен сектор е необходимо да се преразгледа метода, който използваме – защото много предприятия предлагат добра програма, но заради трудностите в последствие се отказват. Кои критерии възнамерявате да промените и как стои въпроса с съфинансирането? И на второ място, предвижда ли се някаква помощ в рамките на подготвителната фаза на програмата? За мен е важно да се предоставя такава помощ, ако не искаме винаги да ни обвиняват, че излишно осложняваме процедурата. Ter aanvulling van wat mijn collega heeft gevraagd, misschien iets meer informatie over. Господин Кадрауи. Благодаря ви, господин председател. Във връзка с географското разпределение на проекта бих искал да задам въпрос. Има ли държави, в които тази програма се използва в по-голяма степен, отколкото от останалите? И в този контекст бих искал да попитам, имате ли усещането, че предприятията осъзнават какви са възможностите, които им предоставя програмата Марко Поло? Считате ли, че те познават в достатъчна степен тази програма и възможностите, които съществуват на европейско равнище? Могат ли предприятията да използват финансовите средства по тази програма? Това е въпросът ми. На второ място, надявам се, че за в бъдеще ще постъпваме друго яче, но тъй като все още не знаем какъв ще бъде а, бюджета, бихте ли могъл да ни представите и графика, а, кога ще а, бъде лансирано първото обявление, например? Госпожа Майснер. Благодаря, господин председател. Присъединявам се към въпросите, които вече бяха зададени и по-специално въпросът за географското разпределение. Вие казахте 4 милиона камиона, които биха могли да бъдат заместени железопътния и морския транспорт. Как точно си представяте нещата? Може ли да се засилят вътрешните водни пътища? когато механизма за свързване на Европа бъде лансиран? Това е въпросът ми. Майкъл. Благодаря, господин председател. Жалко е, че не използваме е, всички възможни понятия в този случай, защото за първи път имаме ясно обвързване с е, климатичните е, цели и целите, свързани с изменението на климата. Вместо да кажем, ето, това е проблема, ще го решим по този начин – ние а, си измиваме ръцете с механизма за свързване на Европа. И човек не знае вече как да действа. Средствата могат да бъдат получени едва когато е постигната целта. А на практика ние започваме да строим и а, след 30-40 години, без значение дали е постигната поставената цел, средствата ще бъдат отпуснати, което е жалко. Възможно е в началото на процедурата да има и някои е, грешки, всички можем да се получим от е, миналото и да подобрим вече допуснатите грешки. Първоначално нямахме мнозинство, след това постигнахме такова, имаше и грешки при транспонирането, така че сега не разбирам защо Европейската комисия е, не анализира миналия ни опит и не се насочи към конкретните проблеми. Ако се постигнат целите за намаляване на емисиите, защо тогава да предвиждаме и други цели. Комисията се отдалечава от първоначално поставените цели. Трябва да има изплащане само ако намалеят и емисиите. Има някакво липсващо звено в цялата тази логична връзка. Наистина очаквам да чуя коментара на комисията. Благодаря. Благодаря, господин Крохчек. Jenom to do... Благодаря ви, господин председател. Мисля, че няма нужда да повтарям а, това, което казаха колегите, за това ще задам само един въпрос. Кои са секторите, които използват програмата Марко Пол? Бихте ли могли да ми дадете някакъв пример? Преди 20 на години беше построен завод, за стъклени изделия. А в последствие стъклените изделия престанаха да бъдат превозвани чрез железопътния транспорт, защото нямаше достатъчно релси. Това е просто един пример за прекалено голямо производство, което не си заслужаваше, тъй като нямаше достатъчно а, релси в това отношение. Как може да избегнем подобни проблеми за бъдеще? Следващо рато. Благодаря, господин председател. Може би ще бъда а, смешен, но наистина искам да удовлетворите любопитството ми. Моля комисията да ми опише една типична дейност по програмата Марко Пол. Една типична дейност по тази програма, за да може по-добре да разберем как точно действа всичко на практика. Виждам какво е, каква е общата идея, но не разбирам как се прилага на практика. Пример, конкретен искам. Okay, Mr. Uh, Господин Каламицос, аз а, лично написах Марко Поло на един локомотив. Моля, заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за многобройните коментари. Не искам да изпреварвам доклада, който ще получите от сметната палата. Не искам прекалено много да рекламирам тази програма. Много неща трябваше да постигнем, като единствената трудност бяха административните правила, които налагахме на компаниите, е, защото финансовия регламент изискваше да има такива правила – Междувременно се опитахме да упростим процедурата, изведохме си полка от първа фаза на Марко Поло, внесахме корекции във втората фаза, започнахме да повишаваме осведомеността сред хората. Впрочем, имаме и проекти за превоз на стоки, чрез железопътния транспорт и морския транспорт. Имаме поне два случая, в които сме се опитали да използваме водния транспорт. Но проблем а, имахме с микрокомпаниите, не с малките и средните предприятия, с микропредприятия. Тези предприятия имат към 15 на лодки, например, и а, е, те могат да проявяват по-голям интерес към програмата и проектите. Ако погледнете проектите обаче, а, е, няма да видите компания, която използва повече от един кораб и която да може да превози товара. Така че се опитваме да групираме микропредприятията чрез реклама но не успяхме да постигнем желания резултат. В отговор на господин Рике, който поиска да му дам пример, ако вземете за пример сухопътен транспорт между северо-западна Германия и северна Испания, ще видите, че имаме проекти, чрез които успяхме да изградим железопътна а, мрежа до а, пристанище в Хамбург. Имаме и много железопътни проекти, които обслужват а, трасето между Полша и Северна Италия. Тоест, Опитали сме се а, стоките да бъдат превозвани по а, железопът, чрез железопътния транспорт. Въпросът за географското разпределение беше добър. Може би трябва да ви дадем по-добра представа за географското разпределение, за да видите и а, кои държави са най-добре представени. Но както казах, с изключение на някои отдалечени региони, като Кипър, Малта, например, че дори Ирландия, имаме добро приложение на програмата и добро разпределение на проектите в Европа. Как да смекчим сложните моменти в процедурата? Това беше въпрос на господин Грош. Опитваме се да упростим процедурата в сравнение с първа фаза на Марко Поло, но не успяхме да го направим в тази степен, в която ни се искаше. Въведохме нов подход с последваща оценка в новата многогодишна рамка между, за периода 2015-2016 година. Там има нов подход за трансевропейските транспортни мрежи и а, максимално сме се опитали да упростим процедурата. Да, тя е доста сложна и много компании искаха да участват а, и искаха да бъдат покрити до последния километър. Тоест да получат достъп до терминал или да може да се финансира а, превоза на съответния контейнер – това не беше възможно по сега действащата програма Марко Поло. В новите трансевропейски мрежи обаче е възможно да се получи финансиране за това. Така че има поле за подобрение за в бъдеще. Много от проектите дават добри резултати и засягат малките и средни предприятия. На въпроса на господин Крамър и климатичните изменения не разбрах много добре какво имахте предвид, но едно е ясно. Тази програма постига резултатите в областта на околната а, среда, защото за едно похарчено евро имаме 13 евро печалба за околната среда, с оглед на шума, например, емисии и така нататък. Това е проверено и удостоверено. И това е много добър елемент, е, доказателствен елемент за добрите резултати на е, тези дейности по Марко пол. Не говорим е, специално за схемата за търговия с емисии, но се опитваме максимално да постигнем добри резултати и както виждате сме го направили. Мисля, че отговорих. А, да, вида стоки. Най-вече стоки от стоманената индустрия, хранителни продукти, най-вече за това се използват. Yeah, how do you do that in как ще направите това без инициативите? Това питах аз. Вижте, това беше разисквано вече на дискусията по член 38 в ТЕНТИ, където се говори за а, услугите, свързани с товарния превоз. И там също така беше е, казано, че ще има оценка на екологичните аспекти на проектите. Например, различните нови типове транспорт. И това е по член 38, но на този етап е много рано да кажем как точно и колко ще струва. Но със сигурност ние ще се опитаме да постигнем максимална полза от тези резултати в рамките на ТНТ. Съвсем накратко по този въпрос. Той е директно свързан с бъдещето. Не ми е ясно как ще се обявяват обществените поръчки. Бихте ли разяснили малко повече относно графика и в този механизъм за свързана Европа? Марко Поло засяга най-вече малки и средни предприятия, частни компании, как по-малките проекти ще стигнат до въпросния механизъм за свързана Европа. Бихте ли разяснили? Добър въпрос. Мисля, че член 38 за а, товарните превози казва, че не само държави членки могат да правят оферти. Тоест, към втората част на 2014 година, след като приключим с оценката ex-ante, тогава ще дадем повече уточнения, ще кажем откъде ще дойде финансирането. Така че предполагам, че настоящата комисия ще успее да стартира новото а, предложение, свързано с а, член 38 по ТНТ. Но всичко ще зависи от а, това какво ще се случи с многогодишната финансова рамка. Но оставаме оптимистично настроени, че а, септември тази година вече ще имаме повече предвидимост за това, което ще се случи и за това какви действия ще включим по член 38. И до началото на следващата година ще имаме по-ясна картина за предложението. Най-вероятно до средата на следващата година ще има такова конкретно предложение. Това е планирано този етап. Благодаря, казва председателя. Благодаря, господин Карамицус. И сега стигаме до следващата точка, а именно а, Карс 2020. План за действие за конкурентоспособността и устойчивостта на автомобилната промишленост в Европа. Докладчик господин Власък. А, моля ви, служете си а, слушалките, защото ще говоря народния си език, казва докладчика. Благодаря, господин председател. Позволете ми да представя този важен доклад – той е от особено значение за економическия ръст и стабилност в Европа. Знаете, че днес промишлеността е изправена пред тежка криза и дори автомобилната индустрия губи. Много компании са принудени да преструктурират производството си. Голям брой фабрики вече затвориха или преустановиха временно дейност. Това засяга 12 милиона работни места. Това е заедостта в сектора и тя е много важна. Именно за това се интересуваме живо от плана за действие на комисията за обръщане на отрицателната тенденция в автомобилната индустрия. Няма да влизам в детайли. Знаете, че има четири стълба, така да се каже. Разбира се, подкрепям усилията на комисията и искам да подкрепим индустрията, но плана за действие и неговите цели са неясни. Има позоваване на частични законодателни действия, които вече бяха разисквани или те първо ще бъдат разисквани. Тоест има една двусмисленост. И разбира се, до някъде това е и разбираемо, защото говорим за план за действие, но основният проблем е, че а, като разделим така плана за действие, комисията като че ли изхожда от по-положителен сценарий, защото намаляването на производството е много значително. От 17 милиона производство спадна до 11 милиона автомобила. Така че целият сектор трябва да бъде преустроен, иначе ще се сблъска с много тежки финансови проблеми. За това трябва да изградим приоритети, какво искаме да постигнем в тази насока. Трябва да вземем предвид тази негативна тенденция и факта, че тя най-вероятно ще продължи. И да не пропускаме нито една възможност да ускорим и е, специфицираме нашия план за действие. Смятам също, че е много важно да се установи тази група на високо ниво CARS или автомобили 2020. Не можем да чакаме до 2014 година, за да го направим. И трябва незабавно да стартираме една оценка на въздействието в тази насока. Иначе нашите преговори и дискусии няма да имат никакъв смисъл защото няма да знаем как нашите усилия се отразяват на практика на индустрията. Ние не трябва едновременно с това да се намесваме в а, същността на бизнеса, например, безопасност или екологичност и така нататък. Но производителите трябва да се съсредоточат върху аеродинамичните свойства, защото ако ние е, решим да им кажем на какво да наблегнат, дали да е на аеродинамиката или на нещо друго, бих, или пък количеството гориво, което се използва, в такъв случай е, ще пропуснем нещо друго. Затова най-добре ще бъде да оставим производителите да се съсредоточат върху сегментите и елементите, които те считат за приоритетни, а ние да подкрепим развитието на инфраструктурата, например на магистрали и първокласни пътища, а също и да изградим инфраструктура за альтернативни горива. Надявам се също, че ще вземете предвид значимостта на този сектор за европейският БВП и за ръст, економическия ръст и за създаването на работни места. Благодаря. А сега господин Фебер. Благодаря, господин председател. От името на НП искам да благодаря на докладчика за неговото становище. Имайки предвид развитието на автомобилния сектор, трябва да се произнесем, въпреки че ние не сме компетентната комисия в това отношение, но ние бихме желали да привлечем вниманието към факта, че альтернативните технологии също трябва да бъдат взети предвид. А що се отнася до хармонизацията, тя също трябва да напредне. Това вече беше споменато но трябва да продължим да работим в тази насока и да работим заедно с а, а, американските ни партньори. Например, нямаме европейски стандарт за електрическите автомобили. И нещо друго относно а, въпросната инфраструктура. Ако искаме да имаме альтернативни горива, ще трябва, и ако искаме да използваме електрически автомобили в цяла Европа, ще трябва тези альтернативни горива да бъдат достъпни навсякъде в Европа, за да допълня това, което каза докладчика. Това би могло да бъде подкрепено от всички нас. Мисля, че е, можем да постигнем добро становище, за да може комисията по индустрията да приеме напълно нашето становище. Благодаря. А сега госпожа Рубял. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко от групата на социалистите. Първо искаме да благодарим на докладчика за водните думи. Ние сме доволни от предложението и от съобщението на комисията. Много добро е предложението и е необходимо в настоящата парламентарна комисия и в парламента като цяло считаме, че автомобилостроенето е стратегически сектор в европейската економика и трябва да предоставим всички необходими механизми, за да може този сектор да продължи да е силен и устойчив, което е и целта на предложението на комисията. Освен това да се поддържа водещата позиция на европейската автомобилна промишленост в света. Нямаме добри данни за продажбите на автомобили, за това от парламента, от институциите наистина трябва да се окаже подкрепа за събиране на необходимите данни от страна на автомобилната промишленост. Благодарим на докладчика и сме съгласни, че този план това съобщение трябва да бъде приложено на практика възможно най-бързо и трябва конкретно да изразим кои са мерките и кои са инструментите, които са необходими за прилагане на този план в действие. Има някои коментари обаче в самото становище, може би са резултат на недоразумение или са истинската позиция на докладчика, но става въпрос за целта за емисиите от сектора на моторните превозни средства. Ние сме, а, сме а, предоставили становище по доклада на Комисията по околна среда, а, което сме го представили в парламента като цяло, но в момента според мен не е времето да говорим за емисии на въглероден двуокис, защото трябва първо да видим какво ще се постигне като споразумение между съвета и парламентарната комисия по околна среда, която е отговорната комисия. А, много а, заеми са дадени от Европейската банка за научни изследвания, за нововведения. По какъв начин обаче може да се получава такава финансова помощ по-лесно е въпроса. Европейската инвестиционна банка вече работи по улесняване на процедурата. Същото се отнася и до групата на високо равнище. Това съобщение на комисията се основава именно работата на тази група на високо равнище. Тази група трябва да продължи да работи заедно с комисията и с парламента, за да се дефинират приоритетите. Мисля, че всички сме съгласни по принцип, че е необходимо на тази индустрия да се предоставят всички възможни инструменти в Европейския съюз, чрез Европейската инвестиционна банка, защото наистина, както казах, този сектор е стратегически. И може да изпуснем влака на конкурентоспособността, ако не действаме своевременно. Следващия оратор. Госпожа Гризбек, благодаря, господин председател. Не мисля, че трябва да пестим усилия в този сектор. Той в момента е в голяма криза. Не трябва да ви повтарям катастрофалните цифри, които се повтарят ежедневно. разбира се, важно е да използваме този доклад за да се съсредоточим най-вече върху решенията. Решения, които ще позволят на индустрията да се възстанови. Всички се интересуваме от автомобилния сектор. Ако се откажем от него, това означава да се откажем от, от индустриалното бъдеще на нашия континент. Инициативите трябва да бъдат последователни и съгласувани с други такива в сектора. Приветствам а, европейската рамка, която предвижда конкретни действия, която може да бъде допълнена и консолидирана, може да бъде допълнена в някои отношения и в това отношение подкрепям колегата Вебер. Наистина важно е да се лансира отново автомобилната индустрия, Необходимо е да й предоставим и необходимата подкрепа. Всички трябва да се адаптираме към новите предизвикателства. Жалко е, отчаиващо е, че все още не сме създали електромобили, които да бъдат с чисто европейска марка. Имаме хибридни автомобили, те ще отговорят на бъдещите предизвикателства и е редно научната и развойна дейност да бъде стимулирана и защо не да създадем и едромащабни програми, които да стимулират европейската научна и развойна дейност. По този начин ще можем да играем водеща роля в световен мащаб. Защо, например, да не направим Европа лидера на екологосъобразния транспорт. Всичко е възможно, ако съгласуваме действията си. И на последно място, считам, че не може да има технологични иновации, ако те не са подкрепени със съответното финансово усилие. Също както колегите, така и аз считам, че е жалко, че Европа не може да внесе 3% от брутния си вътрешен продукт в научната и развойна дейност. Не може да ги инвестира в нея. Възможно е да получим кредит от банките, за да може да финансираме тази цел. И накрая, Създадохме Европейски фонд за адаптиране към глобализацията. Всички знаем, че той е предназначен за да се подпомогнат служителите, които в един момент остават без работа. Този фонд беше в отговор на кризата и имаше за цел да предостави и допълнително обучение на хората, които остават без работа. Тоест случаите, в които дадено лице загуби работата си, то може да използва средствата, за да получи допълнителна квалификация. Това са първите ми впечатления от доклада на колегата, като разбира се с останалите колеги от парламентарната комисия ще внесем изменения, за да може да защитим нашата позиция. Благодаря. Господин Кокличек. Благодаря, господин председател. Имам няколко коментара, понеже не за пръв път обсъждаме тази тема. Имаше специален семинар по тази тема до 2020 година повечето превозни средства в Европа ще продължат да имат двигатели с вътрешно горене, което ще стимулира производство на такива автомобили. Какво може да направим в такъв смисъл? Какво можем да подкрепим за развитието на гумите, производство на гуми и също така рециклирането? какъв начин можем да а, ограничим системите за ускоряване на автомобилите. Това е много значимо за околната среда. Например, с 2 литра може да се намали консумацията на горило в двигателите с вътрешно горение, ако се лимитира, ако се ограничи скоростта. Това е нещо, което да помислим за бъдеще. Има и други цели, които можем да помислим за бъдеще, например, проекти за съхранение на водород. Може да помислим за специални водородни системи. Има специални системи за зареждане или презареждане на акумулатори. Може да има системи за подмяната на целия блок вътре в двигателен блок в а, превозното средство. Мисля, че това биха били добри стимули. Освен това трябва да мислим за развиването на комбинирани системи. Може да мислим за електромобили и частта, тази част от хибридните двигатели може да се използва за бъдещото развитие на и разработване на електромобили. Освен това, има специални електромобили, които използват водород. Има и други предпоставки за бъдещите развития, а именно инфраструктурата. Инфраструктурите за електрическите автомобили и за тези, които ползват водород, трябва да сме внимателни при задаване на целеви нива, за да можете да са реалистични. Благодаря. Господин Кун. Искам да благодаря на господин Кохличек. Той пак навлезе в техническите аспекти и ги разгледа много добре. Конкретно за бъдещите усилия по научно-развойната дейност и във връзка с настоящите а, двигатели с вътрешно горене, които ползват а, а, дизел и бензин. до 2020 трябва да постигнем огромни намаления в емисиите на въглероден двуокис. 95 грама 130 горната граница. Как ще изглежда обаче в крайна сметка автомобилът, ако трябва да се постигнат тези намаления, като една кибритена кутийка ще трябва да имаме предвид колко се имитира от изгаряне на един литър, като го множим по километрите, знаем колко означава това? Колко гориво ще трябва да се изгори, за да се постигнат целевите нива? Три литрова кола. Не говоря за 3 кубика, а ми става въпрос за резервуар на автомобила 3 литра. Това ще трябва в крайна сметка да направим. Има лобисти, я да ги зададем тези технически въпроси на лобистите. Те, е, те или иначе се борят за някаква цел, на следващо място енергийната ефективност на двигателите, конкретно за пътническите автомобили. Когато става въпрос за а, ускоряването, ви казахте да се намали максималната скорост, обаче това е свързано и с а, натискането на спирачката, т.е. прилагането на спирачката също има негативен ефект. Хибридните автомобили имат възможност за съхраняване на електроенергия. Възможностите за съхранение на електроенергия в а, движимо имущество, така да се каже, а именно автомобили, означава развитие на литиево-ионните батерии, защото те в момента са тежки колкото колата. Ако трябва да транспортираш в колата си още една кола под формата на литиево-ионна батерия, няма никакъв смисъл. Просто е абсурдно. Тоест, литиево-ионните батерии, акумулаторите на литиево-ионна основа са основен въпрос. Трябва да продължим проучванията по въпроса с водорода, трябва да се разработят нови източници на енергия и горива. Наистина съм съгласен с това и трябва да дадем някаква насока на всички тези развития и да не губим толкова много енергия, както в момента правим. Енергийната ефективност е ключов въпрос. Не сме направили достатъчно за енергийната ефективност. Говорим за всевъзможни сертификати, удостоверения и така нататък за беклоудинг сертификатите за това изоставане а, трябва да станат по-скъпи, твърдят някои. Обаче не, не бива компаниите да схващат това като наказание, като санкция. Ако те осъзнаят компаниите, че колкото повече емисии произвеждат техните автомобили, толкова повече ще бъдат наказвани, тогава ще видим чудеса ще, изведнъж ще се появят чудотворни решения. В Германия БВП се качва, а се качва паралелно и консумацията на енергия. Трябва да се помисли по този въпрос. Следващия оратор от комисията. Thank you for the comments. Uh... Благодаря за коментарите. Отбелязахме си това, което бе казано. Не знам дали очаквате от нас някакви коментари сега. Well, to the point, I'll say that. Uh... Ми много кратко и ясно се изказахте. Господин Власек, е, я, сега имате ли отговор на това, което казаха от комисията? Ако не щете на комисията, отговорете на другите членове на парламента. Да, е, пробило дебат. Благодаря ви, дами и господа, за дискусията, която проведохме тук. Искам да кажа, че съм си отбелязал това, което бе казано по време на дискусията. Искам да отговоря поне на някои от коментарите. Определено не поставям под въпрос целевото ниво за емисиите, а именно това е целево ниво, което самите ние сме определили в моите предложения се опитвам да кажа, че трябва да има повече гъвкавост за компаниите по отношение на това, кое конкретно решение искат да развиват по-нататък. Не бива да ги ограничаваме в конкретна област, да кажем да подобряват динамиката. Защото има повече от една възможност, която може да се изследва, за да се постигне целевото ниво на емисиите. Също трябва да има стимули за развитие и нововъведения. Това въжи за много индустрии, включително и за автомобилната. Това е свързано и с използването на фонда за глобализацията. Има много-много възможности, които трябва да бъдат развити при хибридните автомобили, при възстановяването на изразхода на енергия. Но трябва да вземем предвид и производствените разходи и теглото, защото това е ключово за ефективността на килотон движение. Така че очаквам вашите коментари в писмен вид. 15 юли е срока до обяд за подаване на изменения. На 17 септември ще гласуваме в комисията, в ИТРЕ на 14 октомври ще се гласува и в пленарна зала мисля, че ще се гласува през ноември. На 15 юли до обяд е срока за внасане на изменения. Сега минаваме към следващото становище, което е свързано с предложението за регламент за наблюдение на морски външни граници на Натали Гризбек. Президент, шер колег, е, благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, Комисията по транспорта ме назначи за докладчик по становище по предложението за регламент на съвета и на парламента за правила за наблюдение на морските външни граници в контекста на оперативното сътрудничество, координирано от Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз. Както виждате от заглавието на регламент, аз много държах да го цитирам точно, това е текст, който се отнася до морските външни граници на Европейския съюз водещата комисия е Либе. С много добра воля можем да признаем, че измерението свързано с транспорта е доста ограничено в регламента. Единственото, което се упоменава във връзка с транспорта в регламента са операциите по спасяване и научната и развойна дейност. За това а, съм се опитала да а, фокусирам работата си по тези два аспекта. А, подпомагане и спасяване на хора, изпаднали в а, беда от една а, страна. В това отношение ви предлагам клауза специална клауза, която се използва и в сега действащия кодекс клауза във връзка с трафика на хора, клауза, която е, е почерпена и от е, Конвенцията на ООН. Става въпрос за сигурност на а, лицата, които се превозват в а, лодки. А по отношение на обучението на а, граничните служители – Те могат да бъдат обучени за оказване на помощ на лица изпаднали в беда, като им се предостави обучение за предоставяне на спешна медицинска помощ. В рамките на хуманитарното подпомагане всички гранични служители трябва да разполагат с аптечки, аз съм била в сградата на Frontex и а, знам оттам, че някои служители разполагат с такива аптечки, аптечки, извинете, други пък не. Затова трябва да имаме еднакви стандарти навсякъде при подпомагането и спасяването на хора, изпаднали в беда в морето. Необходимо е да има и медицински персонал, който да бъде добре обучен и той да бъде също на борда. Това е по отношение на подпомагането. На второ място, както казах и в уводните си думи, е много важно да организираме много по-добре, а най-добре е да увеличим събирането на данни от всички агенции, които участват в спасителните операции в морето. Това е предвидено и в интегрираната морска политика. Тоест, това е една идея за оперативна съвместимост на системите за наблюдение. Това ще подпомогне да се подобрят вече действащите системи и ще допринесе за безопасността, за околната среда, за контрола на риболова и е, така нататък. По този начин операциите, извършвани от наблюдателните органи, ще могат да бъдат по-добре управлявани и то на по-малка цена. В по-общ контекст, казах, от една страна подпомагане, от друга страна информиране, Та, агенцията би трябвало да подпомогне обмена на информация за да може да се разполага с актуална информация за морския сектор в Европейския съюз. Ролята на агенцията в това отношение трябва да бъде определена в регламента в допълнение на разпоредбите, залегнали в регламента Евросур. И накрая, господин председател, бих искала да приключа с следните думи, без да плагиатствам а, думите на папата. Казахте, че папата е отишъл в Лампедуза вчера или оня ден и той упоменал а, трагедията на хората, които загиват в а, морето. А, аз а, исках да цитирам папата, не исках да го преразказвам може да видите каките на своето помещение, е, посещение, извинете, вече от 3 години остров Лампедуза е земя, която приема много емигранти, това е външна граница на Европейския съюз, така че трябва да напомним задължението на всички плавателни съдове да помагат на други плавателни съдове, изпаднали в беда. Това понякога е в разрез с директивата, която определя правилата за влизане на територията на Европейския съюз, защото в някои случаи се предвиждат санкции за хората, които са помогнали на други, изпаднали в беда в морето. Това са нелегални иммигранти, така че моля комисията да ми отговори и да най-вече да направи необходимото, за да преработи този текст. Моля ви да отчетете ситуациите, в които е необходимо да се окаже помощ на хора изпаднали в беда в морето. Това е, уважаеми колеги. Очаквам вашите предложения, вашите идеи, вашите критики, защо пък не. Като това е по отношение на транспорта, доколкото той е засегнат в регламента. Както казах, очаквам с нетърпение вашите коментари. Благодаря, господин Витанца. Благодаря, господин председател. Благодаря и на госпожа Кризбек за великолепната работа. Много е трудно да се наблегне по такъв начин на транспорта, мисля, че измененията на колегата отиват е, в правилната посока. Има си точки, които трябва да бъдат взети предвид, що се отнася до компетенциите на Комисията по транспорта и също така компетенции на други комисии. Трябва също да се помисли и за мисията на Frontex и за това тези а, пристигания с лодки да бъдат въпрос на повече солидарност от всички европейски държави. Аз лично работя по някои добавки, свързани с морския транспорт, най-вече относно съседните зони в Средиземноморието. Там имаме едно наслагване на териториалните води на държави. Това са така наречените съседни или застъпващи се зони. И после има и е, изключително економически зони, и после имаме международни води в открито море. Така че имаме тези финни разлики, а имаме също и едно разпределене на а, морските участъци. И там и по тях се работи в Frontex за търсене и спасяване. Много е важно да се уточни наличието на тези зони в Средиземноморието. Много често на този етап тези зони не са добре уточнени, има застъпвания, а иначе по другите въпроси работата на колегата е добра, разбира се, в рамките на компетенцията на нашата комисия. Благодаря. Следващият оратор господин Денелис. Благодаря. Благодаря на докладчика за добре свършената работа. За, що се отнася до борбата с незаконната иммиграция след подсилването на сухопътните граница Гърция-Турция, тази борба стана много трудна. Много е трудно за бреговата охрана и морската охрана да си върши работата, като се има предвид в тези райони, например Средиземноморието. Има представители на гражданското общество, на академични организации, които говорят за нарушения и за това, което евентуално ще се случи, което се е случило по време на една операция или в открито море. Трябва да се зачитат човешките права, дори в такива изключителни ситуации. И що се отнася до всички въпроси, свързани с морския транспорт, трябва да пазим златната среда между съгласуваността и, и зачитането както на международното право, така и на европейското право. Тези операции за издирване и спасяване са под международен контрол и трябва да видим дали текста може да бъде адаптиран което пък ще бъде оправдано, за да позволим по-доброто спасяване и а, завеждане, отвеждане до сушата на въпросните лица. Като не забравяме и а, спасителните екипи. Благодаря. Следващият оратор, господин Тейлър. Да, на пръв поглед този доклад има много малко елементи от транспорта, но тук сме в една шокираща ситуация. Хиляди хора се давят в опита си да стигнат европейските брегове. Някои кораби ги издирват и се връщат без никакви резултати, а в същото време имаме хора, които страдат. Член 9 говори за този проблем и за спасителните операции, които трябва да бъдат основният елемент тук. Това е и становището на госпожа Гризбек. И именно ние трябва да се свържем с, чрез този текст с Европейската стратегия за средствата по Frontex. Може би комисията може да ни отговори на този въпрос. Благодаря. Комисията. Благодаря. От името на комисията искам да благодаря на госпожа Гризбек за това становище и да благодаря на парламента за непрекъснатото и качествено действие по това досие. Може би трябва да започна, повтаряйки казаното от господин Данелис за съгласуваност и спазване на международното право в нашето предложение ние имаме точно това за цел да спазваме международното право и операциите и инструментите по спасяване и издирване и спасяване, както и конвенциите по издирване и спасяване и Международната конвенция за удавени в морето. Това са ситуации, които много често протичат в рамките на Frontex и а, се управляват от координационните центрове по издирване и спасяване в държавите членки. Така че ние си имаме строги критерии за това, кое се счита за спешна фаза и кое е сигнал, кое се счита за човек, при който случай има опасност за хората. Така че имаме специфични райони, в които се случват тези събития и съответно отговорността пада върху въпросните координационни центрове. Как това е свързано с европейската политика а, на добросъседство? съседство? Всяка държава членка действа според координацията на Frontex, но няма инструмент, който да позволява сътрудничеството в тази линия с трети страни. Нека да направи няколко забележки по проекто становището, най-вече по някои от елементите, които бяха споменати от самата госпожа Гризбек. Първо, позоваването на общата комуникация и а, връзката с Frontex. Искам да кажа, че комисията работи по оценка на въздействието за тази среда за споделяне на информацията, което вклю... като тази оценка включва а, различни архитектурни модели за осъществяване на обмена на информация, както се разглеждат и правните въпроси. То също така се уточнява коя агенция отговаря за какво. За да уточним правните компетенции. Също може да предприемем един секторен подход за тази среда за комуникация, да използваме инструменти като Eurosur или SafeSea. Тези инструменти тук в настоящото предложение не трябва да предопределят бъдещата дискусия за споделяне на информацията. Нещо друго, което искам да засегна е относно обучението по оказване на медицинска помощ и също нуждата от аптечки и други медицински уреди първа помощ на борда на спасителните кораби. Има известни съмнения дали правните елементи, свързани с медицинското обучение, съществуват. Дали наистина се спазва а, наличието на такива аптечки за първа помощ и други такива уреди на корабите. Нещо друго, което трябва да спомена. В клазата за защита има разпоредба за а, компенсация на корабите. Трябва да се види Какви са условията за даване така компенсация, На този етап това не е ясно. И също не е ясно кой ще компенсира при такива обстоятелства. Плюс едно позоваване на член 10, което не само говори за прихващането, но също така и за спасяване. И кога то е подходящо. Ако имате допълнителни въпроси, ще се радвам да отговоря. Благодаря. Госпожа Крисбек. Благодаря, господин председател. Съвсем кратка реакция. Искам да благодаря на комисията за а, това, че частично отговори на въпросите и коментарите, които направих. Разбира се, ще имаме възможност да дискутираме пак, особено относно оценката на въздействието. Не е самата оценка за обмената на информация за която комисията говори, с това коя агенция ще координира обмяната, но предполагам, че ще имаме възможност. А после, относно медицинската помощ на корабите, мисля, че обучението на служителите е много важно и ще трябва да намерим, и със сигурност ще намерим без проблеми, и правното основание в това отношение. Искам да благодаря на колегите въпроса за дефиницията на зоните, това е много, много важен въпрос. Не знам а, защо комисията не отговори на тази тема. Нашата комисия по транспорт ли трябва да се занимава с тези съседни застъпващи се зони? За разлика от международните води и економическите зони. А, а, това, е, това е интересен въпрос, но не знам дали в нашия въпрос трябва да бъде засегнат този въпрос, така че аз лично ви предлагам да продължим да търсим отговора. И оставам на ваше разположение за сътрудничество. Благодаря за предложението и ще а, разгледаме после по-подробно измененията. Благодаря. Okay. Благодаря. Искате ли нещо да кажете, госпожо Хили? Съвсем накратко. I, I apologize, Ms. Извинявам се на госпожа Гризбек. Не отговорих на въпроса за морските зони. Наистина правилно сте забелязали. Ние не разглеждаме въпроса за морските зони, като причината за това е, че съседните териториални води, които биха могли да се препокриват, са въпрос на държавен суверенитет. Така че държавите членки трябва да определят къде са границите на териториалните води възоснова на международното морско право. Освен това, са определени правила за спасяване и издирване в основа на конвенцията по тези въпроси. Понякога тези неща се препокриват. В предложението сме се опитали да уважим морските зони, така както те са определени от държавите членки и да работим на тази основа. Това е. Благодаря ви за дадената възможност да се изкажа втори път. Срока за изменения е 11 юли на обяд. В нашата комисия на 17 септември ще гласуваме, а в комисията Либе ще се гласува през октомври, така че отново за изменения срокът е 11 в петък, извинете, четвъртък, 11 юли четвъртък на обяд. Следваща точка. Много дълъг следобят днес. Следваща точка е съгласуване на коридори във връзка с механизма за свързване на Европа и това е представяне на комисията, оценка на поканите за предложения периода 2012 и 2013 господин Паке. Каква е разликата? Обаче имам един въпрос към него. Каква е разликата между тези две книжки? Едното е пълен доклад, другото годишен доклад. А, да разгледам ли двата въпроса заедно? Да, моля ви, защото аз почна губя тук козите вече. Много дълга програма имаме днес. Първо за коридорите. Това е едно усилие, по което докладчиците по ТНТ и МСЕ предлагат да се представи в, контекста, в общия контекст на обсъжданията на комисията Тран и съм доволен, че днес се състои тази дискусия. Наистина има процес на синхронизиране. Имаше едно изменение по ТНТ и МСЕ, което се гласува декември миналата година за синхронизиране на тези усилия. Възоснова на това комисията работи с държавите членки, за да се увери, че коридорите по ТНТ, включително 9 за товарен транспорт, не съвпадат изцяло, но в някои случаи, които, които не, си, не се съвпадат точно, целта е те да съвпаднат, да има синхронизиране между тези коридори, да има един набор от коридори е целта, политическата цел, като имаме и а, многомодалния аспект. Повече видимост и прозрачност от страна на заинтересованите страни ще се получи при един набор от коридори и ще се постигне най-голяма добавена стойност и ефективност, защото железопътните товарни коридори могат да се възползват не само от различните процедури, но и от финансирането в ТНТ. Също така могат да се ползват и от механизмите за управление. За това много силно се популяризираше това синхронизиране в парламента и също така това е логично, защото държавите членки също го разглеждат като логично развитие. Без да навлизам в подробности на процеса на синхронизиране, общо взето госпожа Яла ще представи малко по-късно резултатите от триалога. Ще видите, че основните коридори, описани в анекса, са намалени от 10 на 9, защото са направени някои сливания. И тази синхронизация е променена също до известна степен. Има анекси за МСЕ, механизма за на Европа. Там има ново описание на железопътните товарни коридори, които съвпадат с транспортните коридори. В резултат имаме основни коридори, които ще се ще влязат сила заедно с ТНТ и с МСЕ по-късно тази година. И тези коридори ще започнат да функционират постепенно. Това е а, политика свързана с ТНТ, но и с железопътния транспорт едновременно. Затова тук трябва да се потвърди този механизъм за свързване на Европа, както тук, така и утре в Корепер. И мисля, че сме направили голяма стъпка в организирането на тези железопътни коридори и сме установили, така да се каже, добра мрежа между тях. Съвсем накратко за ТНТ и тази годишната процедура по избор на предложение. Наистина имаме две брошури. Едната е годишната работна програма, другата е многогодишната работна програма. Така да се е случило, че всяка година прави многогодишна програма за приоритетите, а пък годишната програма е по-малка по размер за останалите проекти в рамката на ТНТ, нези, които не са толкова приоритетни това са последните данни по съществуващата програма. Част от финансирането остава на лице. Много вероятно след летната вакансия ще дойдем при вас с още една допълнителна работна програма, но за това ще говорим след лятната вакансия. Това е последната голяма покана за предложения, предшестваща механизъм свързане на Европа, няколко милиарда евро, разделена между многогодишната и годишната програма, като около пет пъти повече инвестиции се очакват, отколкото предвидените а, бюджетни средства. В началото на всяка брошура има резюме. Мисля, че брошурата е на лице и в електронен вариант от няколко дни вече. Ще видите резюме за дяловете на различните видове транспорт, резултати от проучвания, ще видите, че има много по-голям дял на твърдите инвестиции спрямо програмата от последните 6 години. Също се виждат и важни приоритети за подкрепа на транспортните приоритети за различни информационни е, услуги за реките и също така тъй наречените морски магистрали. Също така искам да посоча два-три конкретни приоритета в годишната програма за насърчаване на нови технологии и иновации. Ако искате инфраструктурата и финансирането вървят ръка за ръка с определени проекти. Искам да подчертая публично-частните партньорства. Финансираме проучвания за сливане на публичните и частните финанси. И приоритет 4. Много проекти а, бяха а, подкрепени, защото те са важни за бъдещите коридори. Инфраструктурната програма включва и до голяма степен приоритетите на транспортната политика. Многогодишната програма, основното нещо при нея е, че процеса на подбор беше изключително труден. Имаше пет пъти повече кандидатури, отколкото можехме да поемем, което е показателно, че има а, проекти а, в рамките на ТНТ, които отговарят на условията, но в същото време няма достатъчно средства за финансиране на всички, така че трябваше да направим много труден избор и необходимостта да се запазят проектите с най-голяма висока стоеност ни води в избора и също така сме запазили онези проекти, които смятаме, че реалистично могат да се изпълнят в кратък срок, а именно до края на 2015 година, тъй като тогава изтича програмата. Това са двата критерия, които използвахме да изберем проектите сред пет пъти повече, отколкото можем да финансираме, а всъщност в същото време отговарят на условията. Благодаря ви, господин председател. Господин Грош има думата. Да, благодаря, господин председател. По първия пункт, първа точка, имам два-три въпроса или по-скоро искам потвърждение за няколко неща. В парламента ние искаме нещата да се синхронизират. Благодарим на комисията за предприятата инициатива, но директният ефект в самите държави е неизвестен. Има въпросителна. Дали това ще проработи във всички държави членки или ще има още изключения, т.е. държави, които са проблематични? Също така разположението във времето в някои държави. Има ли предложен някакъв график за да може да напредваме постепенно, т.е. има ли такъв график, кога, какво ще се случва. И на трето място имаме процедура за основната мрежа, дали това ще бъде транспонирано спрямо коридорите или ще си остане отделна процедура. Освен това, нямах кой знае колко време да изчета тези а, документи. Те бяха разпространени едва днес. Явно през лятото има какво да четем явно доста изчерпателно са разгледани въпросите, но имам един прост въпрос за многогодишната програма. Първите проекти, управлението на въздушния трафик явно се разглежда в тези документи, но ние сме в едно положение, в което трябва да си дадем сметка, че единото европейско небе не работи, не се прилага на практика в държавите членки. Явно не стават нещата по политически или други причини. Но до каква степен това ще се приложи към инвестициите в тази сфера при настоящото предложение на комисията? Как ще проработи този нов проект за, към европейското небе? Има ли противоречие между първото и второто предложение за европейско небе, а по-късно ще ви задам въпроси и в писмен вид. Госпожа Яла Сендер. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията за тази информация, както и за бюджета за последната покана за предложения 2012-2013 година. Искам да задам един въпрос. Господин Паке каза, че след лятото ще има друга програма. Какво ще се включва в нея? Къде ще я представите? Тук ли? Комисията може ли да ни каже дали има, ако имаше повече пари, колко още проекти би могло да се приемат за колко още пари. Тоест, бихте ли ни казали ясно, а, че има наистина а, такива проекти, които отговарят на условията, добавят стойност за Европа, но няма пари. Ако имаше пари, колко трябваше да са тези пари? Кажете колко допълнителни средства са необходими, защото такива факти биха ни помогнали, когато определяме средствата в многогодишната финансова рамка. В тази покана за предложения се приемат и прилагат проекти в годишната програма, които са свързани с новото програмиране за преразглеждане на транспортните мрежи. По какъв начин комисията ще разглежда тази взаимовръзка между проектите от старата към новата програма? И накрая виждаме, че са на лице някои национални планове, които очевидно са в противоречие. С механизма за свързване на Европа ние се опитваме да финансираме нещата, как комисията ще реагира на тези национални планове, които противоречат на плана за свързване на Европа. Děkuji. Ehm, měl bych jenom dva takové dotazy. První. Господин Кохличек. Имам въпрос. Господин Паке, осъзнавате ли, че Централна Европа липсва във всички тези проекти? Има десетки проекти, които бяха одобрени, но те се отнасят само до Южна Европа. Явно правителствата в Централна Европа дори не са поискали да участват. Вие осъзнавате ли това? Това беше първият ми въпрос. На второ място. Авиационния пакет. Виждаме тук Централна Европа. Тук няма никакво развитие. Правителствата не предприемат необходимите мерки. И ако се опитваме да подобрим нещата в Централна Европа, то тогава трябва да опитаме следните три елемента. Единното европейско небе, програмата Сезар и упростяването. Но явно нещата в Централна Европа ще се позабавят. Благодаря, господин Крамер. Благодаря ви, господин председател. Току-що погледнах ежегодните покани за предложения. На страница 79 има проучване за една нова линия кав... Кавала Такотай. Всички ние знаем, какво се случва с линиите, които бяха затворени въпреки финансирането на Европейския съюз. Да питам се, отчетени ли са те? Защото не е достатъчно да се изготвят проучвания или да се строят линии. Необходимо е да има резултат в края на всичко това. Линията Лион-Торино. Франция каза, че това ще струва 26 милиарда. Според френско проучване обаче се казва край. Трябва да приключим строежа, защото няма достатъчно средства. Има проекти за тунел. Не знае дали има сходни проучвания от Италия, но едно е сигурно, че а, линията Лион-Торино няма да бъде готова в а, предварително определения срок. Може ли да се получи финансиране при положение, че крайният срок няма да бъде спазен? Държавите членки правят всичко възможно, но проектът не напредва. Вие какво правите в такъв случай? Ние не искаме да се трупат проучвания за проекти, за които всички знаем, че няма да доведат до конкретни резултати в близките години. Искаме да имаме проекти, които да се реализират на практика. Искаме да има резултати, които да не са само на хартия, а да бъдат действителни. Господин Ертунг. Благодаря господин председател. Уважаеми колеги, благодаря и на агенцията за извършената работа. Изключително интересни проекти са поставени в център на вниманието ни. Осемдесет проекта са били одобрени. и те са в правилната насока. Определено се поставя акцент върху железопътния транспорт. Акцент се поставя и върху създаването на интелигентни системи. Бих искал да добавя, че ако желаем да продължаваме напред, ще трябва да се справим с засиления натиск, защото имаме 10 милиарда евро за сближаване, а за в бъдеще ще трябва да очакваме да се работи при малко по-голяма прозрачност. За в бъдеще обаче ще имаме и допълнителни затруднения за това, ми се струва, и тук се обръщам към комисията, че е необходимо да помислим за мотивите за оценката. И да помислим, кои проекти са били избрани. Може би мотивите трябва да бъдат по-добре изложени, за да бъде обосновано защо даден проект е одобрен, а друг отхвърлен. Предполагам, че конкуренцията между различните проекти за бъдеще ще се засили. Затова ми се струва разумно да имаме по-ясни мотиви за одобрението на един или друг проект. Имам един конкретен въпрос за комисията – за проект 13066. 3,7 милиона евро са отпуснати на предприятието Nissan Motor, за да може да се съфинансират в рамките на 50% определени инфраструктури. Това е проект между Обединеното кралство и Ирландия. Та въпросът ми е дали съфинансиране на 50% от Европейския съюз на тази индустрия е необходимо, за да се построи централа за товарене на автомобили. Тези централи са много стандартни. Централи за презареждане на електромобилите. Бихме искали да има само един вид контакт за зареждане, а не два – за да не трябва да се отпуска финансиране и за двата вида контакт. Въпросът ми беше към комисията. Проекта Swiftly Green. Не разбрахме много добре какъв е този проект. Не разбрахме защо изобщо са изразходвани средства за него. Благодаря. Госпожа Майер. Благодаря ви. Доста въпроси ми бяха отправени. Ще бъда кратка. Трябва да помисля върху всичко на отпочинала глава. Да, доста проучвания бяха направени, но има и някои проекти. Аз съм от Северна Европа. Интересувам се от морски транспорт. И виждам, че може да има проекти за инфраструктура и така нататък, които са доста интересни. На страница 64, например, говорим за връзката между Хелзинки и Талин. И се питам дали тези проекти действително ще бъдат реализирани, дори да имат тези средства. Господин Реке, говорим за многогодишната програма и за привеждането в съответствие на коридорите. Доклада на Алая Десендър засяга въпроса. Докладчиците обърнаха особено внимание на привеждането в съответствие на коридорите. Имаме а, проект, в който не изчезват тези проекти, те продължават, те се остават, просто имаме насоки за трансевропейските а, транспортни мрежи. Това разбира се не отговаря на въпроса на Матю. Надявам се, че комисията ще отговори на този въпрос. Но е важно да кажем, че в този случай не е, е разрушена цялостта на това, което гласува комисията по насоките и по оборудването. Благодаря. Един от проблемите тук е, че не може просто да оставим нещата така, както са. Първото нещо, което прави един политик, е да погледне собствената си перспектива. Може би ще трябва първо на бъдеще да ни се дават документите предварително, до доста предварително, за да можем да ги изчетем. Но като цяло, радвам се, че ни дадохте доклада, но когато ни давате тези книги, първото, което си мисля е О, не, не, не в последния момент, защото знам как а, мислят другите депутати. Благодаря. Сега господин Паке. Да, благодаря. Относно специфичните проекти, ще се опитам да отговоря на повечето въпроси, които а, са тук при нас. М бихме могли да дадем допълнителна информация, разбира се. Сега ще се опита, ще бъда кратък. Нали, дали има проекти, които са избрани, които не са избрани, какви са причините. Всичко това може да бъде дадено като информация. Относно въпросите, които бяха зададени, ще се опитам да говоря по ред на задаването. Относно казаният от Доминик Рике за коридорите, няма нужда да се задаваме въпроси за методологията. Тя е много, тя е много стрикно следвана. Но имаме все пак един значителен опит за съгласуване в мрежите и това засяга всички държави, няма изключения. Всички държави участват системно и за всеки нов товарен ЖП коридор. Имаме график до 2020 година, за да сме сигурни, че е, товара се разпределя равномерно и че ще бъде управляван добре, особено там, където имаме отваряне и координиране на много товарни коридори в някои държави членки. Има също и изключения, които са позволени. Това е много деликатна част, но мисля, че можете да видите при какви случаи стават такива изключения. Разбира се, има извънредно законодателство, което не засяга директно законодателството за ЖП транспорт, а по-скоро приложенията, начина по който се управляват коридорите, се определя по кодекса за ЖП товарни превози. По Единното европейско небе работната програма беше изготвена предварително преди да се напише пакета Едино европейско небе 2, но след Едино европейско небе 1. Изненадан съм от несъответствията с новия подход, но ще ви дам допълнителна информация, просто трябва да проверя с колегите от Дирекция за въздушен транспорт. Мисля, че а, всички могат да се възползват от развитието на мрежите ТНТ, но когато говорим специално за Централна Европа, ще ви дам допълнителна информация, след като се консултирам с колегите относно сумите, които не са покрити. Е, за многогодишната програма цифрите са доста впечатляващи. 1,3 милиарда, които са, са налични. Имаме искане за 5,7 милиарда финансиране, а след външния одит избрахме само основните проекти, важни за ТНТ, които са на 4,3 милиарда евро стойност. Това са, е сумата за добрите проекти че, по ТНТ, а пък имаме бюджет само за 1,3 милиарда. Тоест имаме 3 милиарда, които трябва да търсим чрез съфинансиране. А, това е проблема, това е което имаме сега. И след външната оценка това са цифрите. Е, така че това е по многогодишната програма. А, когато обществените поръчки бяха обявени, все още нямахме такива бюджетни цифри. А, но се установи, че имаме няколко стотици милиона, които стават достъпни с едно ограничено управление на средствата тук отговарям и на Майкъл Крамер, когато имаме закъснение по един проект и е съответно дейността не може да бъде осъществена в предвиденото време, в такъв случай сумата се прехвърля към друга програма и е, това става това ще става по някои малки предложения след е, лятото. Ще има прехвърляния на суми по механизма за свързане. Господин Кохличек, има няколко, сравнително малко на брой проекти в държавите членки, които не са съгласувани с ТНТ. Причината е, е много очевидна, просто съфинансирането е много слабо. И администрацията предпочита да, да да избере фон, програми по а, кохизионните фондове, защото там има много по-големи финансирания. И има известно финансиране от кохизионните фондове по ТНТ. И можем да а, помислим как това да бъде подкрепено във всички държави членки. Що се отнася до проучванията, имаме по-малък бюджет. Разбира се, има много подвеждащи елементи тук, защото има много пилотни проекти. Така че това проучване 2020 всъщност не е на хартия само, но в много случаи той е пилотен проект или е подготвителна работа за реален проект. Но, както вече казах, това не означава, че имаме само финансиране на теоретични проучвания. Не. И този гръцки проект, за който вие споменахте, връщам се на него отново, със сигурност може да служи за добър пример. Относно концентрирането върху устойчивите типове транспорт, относно ЖП транспорта, морския транспорт, пристанищата. Това са също основни характеристики, които се взимат предвид при селекцията при по ТНТ-4. И в заключение проектите за иновации в Обединеното кралство – не мисля, че има такива много такива различни контакти, но все пак а, все пак ще имаме урок или полука, която ще се извлечем от проучването и относно а, бъдещите коридори в рамките на ТНТ. Има акцент поставен върху, от парламента върху устойчивият ръст в тези коридори и че пилотният проект Светли Грин е също един основен елемент в тази насока. Така че, да, господин председател, оставаме отворени за допълнителни дискусии и предложения. Благодаря. Благодаря. А сега нека да преминем към заседанието при закрити врата. Моля тези, които не са а, авторизирани да останат, да напуснат залата.